So, dear colleagues, uh, the... Уважаеми колеги, възобновяваме заседанието на комисията Юри. Вече сме сами. Няма много депутати, които да присъстват. А, и така давам думата веднага на Енрико Гаспара. Благодаря. Ще съм кратък, защото сме съвсем в началото. Става въпрос за становище по досие, което беше представено на 10 септември а, в Комисията по заедостта. Другият срок в графика е 17 ноември. На 3 декември ще е гласуването. In our topics to leave the room, please. Okay. Thank you. Grazie. Eh, sia il 15 dicembre per aver modo appunto. И така, на 15 Декември е крайния срок, за да можем и ние да се запознаем с досието. Това е срока, който ни е даден от председателя на комисията по заетостта. Поддържаме контакт с комисията по заетостта. Темата е сложна. И разбира се, тя би могла да има влияние върху дейността на нашата ресорна комисия. 30 законодателни предложения бяха изготвени. До сега процесите са много сложни и не знам дали не може да се помисли евентуално за хармонизиране на законодателните актове. Европейския съюз или по-скоро 18 държави членки в Европейския съюз са взети предвид – Ам, установени са минимални стандарти, така че въз основа на тях да се изготви и становището. И така, бях кратък и се надявам, че а, с колегите ще работим в дух на добро сътрудничество по а, темата до крайна, крайния срок, който посочих през декември и се надявам, че ще стигнем до постигането на общо съгласие и обща позиция. Благодаря ви. Мерси, Бута. Господин Бута. Да, мулțumesc, дома președintă. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за неговото изказване. Темата е доста сложна и има своите правни аспекти. Дискусията не съм я проследил в подробности, но така или иначе Европейския парламент иска да изготви законодателство, по силата на което а, да се наложат а, определени правила на държавите членки в тази област. Аз съм от държава, в която синдикатите са много добре представени в економическия сектор, но и вие, господин докладчик, подчертахте, че трябва да са много внимателни. Темата е много чувствителна и а, трябва да се погрижим за това, нито да се наруши субсидиарността, нито пък от друга страна да се ам, нанесат някакви вреди на МСП, които са гръбнака на редици економики в Европейския съюз. Благодаря ви. Дали някой друг иска да вземе думата? Господин Гаспара, желая ви успех. Да преминем ли към другата точка? Публичен достъп до документи. Госпожа Хаутала. Благодаря, господин председа... госпожо председател. Все пак е четвъртък след обяд и ще се въздържа. Този път няма да съм толкова разгорещена и няма да говоря прекалено дълго по тази тема. Беше взето решение комисията Юри да изготви становище за комисията Либе за приложението на регламента, свързан с публичния достъп до документите на парламента и съвета. 1049 е номер на регламента и така хората и го познават като 1049. От 2001 е този регламент. докладчикът в комисията Либе е члени на нашата комисия, госпожа Ферера. Ще работим в тясно сътрудничество с нея, за да видим по какъв начин Комисията Юри по най-добър начин може да използва своя капацитет, за да окаже съдействие на колегите си от Либе. Има много важни решения на съда, които посочват, че основните права трябва да бъдат взети на сериозно. когато говорим за ежедневието на нашите граждани, трябва всички да поемат своята отговорност, включително и ние, за да гарантираме, че гражданите имат достъп до документите, като се има пред, като се имат предвид ограниченията, просичащи всеки един регламент. Това е становище, разбира се, но то ще послужи на комисията Юре да се спре на три основни въпроса, а също и да се разгледа на значението на последните съдебни решения, как те се вписват в този контекст. В момента гражданите могат да упражняват своето право на публичен достъп до документите на съвета и парламента. Има и администрация, която отговаря за това. Но от време на време се случва така, че има нова категория документи, които не са включени в публичните регистри, така както се изисква от регламента. И а, като а, ясно определим задача на администрацията, можем да внесем яснота и по достъпа а, до тези документи. Да хвърлим светлина и върху тяхното съдържание. Има европейско законодателство, свързано с а, административно, административните процедури. Няма да навлизам в подробности в административното организиране на документите, което е от ключово значение за достъпа. Ще се спра по-скоро на конституционалния въпрос. Той засилва правото на гражданите до публични документи. Но в духа на дискусията, която проведохме с господин Ферховщат за по-доброто законотворчество и междуинституционалното споразумение, да видим по какъв и той спомена темата за документите по време на тристранните срещи и достъпа до тях понякога е затруднен в момента най-важният въпрос е, е да се накара е, съвета да споделя информация с парламента, да се знае е, в парламента с какво се занимава съвета. В момента такава информация липсва, но има и друго измерение, което е свързано с достъпа на гражданите до тези процедури, които се провеждат в съвета и се надявам, че ще мога да получа и предложение от ваша страна. На следващо място. Дефицитите и пропуските от страна на институциите да се придържат към изпълнението на решенията, взимани, в, взимани от парламента и решения, свързани с публичния достъп до документи има решения, които сме приели не са изпълнени. В обхвата на това становище ще се, ще се включи и изпълнението на дадения регламент. В този контекст искам да се спра на това по какъв начин органите на Европейския парламент се занимават с публичния достъп до документи. Понякога говорим едно, правим друго. Добре е да се запознаем по-близо с някои от решенията, взети от бюрото и да се възползваме от консултациите на правната служба. И така, мога да заключа, че това становище ще бъде конкретно и кратко, въпреки че може много да се говори по темата. И аз съм изготвила и становище през 2011 година за комисията Либе по същата тема. През 2011 година се обединихме около едно мнение, че все още много работа остава да бъде свършена. Благодаря, госпожо Хаотала. Не виждам някой да иска да вземе думата. Отлично представихте вашите намерения. Трябва да кажа нещо по точка 20. Господин Хрисогонос не е тук, но трябва да ви кажа, че срокът за внасяне на изменения е 19 ноември. Важно е да се каже, че измененията трябва да бъдат свързани с доклада, а не а, с меморандума за разбирателство. И така, последната точка, следващото ни заседание ще бъде в Брюксел на 3 декември. И преди обяд, и след обяд ще има заседание. До 6.30 вечерта. И така, виждате, че малко по малко се подготвим за председателското място. So, and I will Thank you. I will disappear now. Okay, thank, thank you, you very much. much. Okay.